списъка е на ваше разположение, във вашите папки. Искам само да ви кажа, че тези документи ще бъдат подписани в сряда. Съгласно член 142 на а, правилника, съвета и комисията поискаха да се приложи спешна процедура а, за промяна на регламента 120 1234 от 2007 година за променяне на организирането на общите пазари на селскостопански стоки. Става дума по-специално за млечни продукти. спешната процедура се изисква а, за да се намери едно успешно решение на кризата, която разтърсва отрасъла мляко. На утрешното заседание ще бъде разгледан този въпрос. Утре в 9 часа сутринта ще гласуваме а, това искане на за прилагане на процедурата за спешно действие, така че ви моля